поръчва да отхвърлим като недопустимо това четвърто искане на господин Томчак. Комисията по правни въпроси на заседанието си на 11-12 февруари 2009 година прие провери и прие мандатите на изброените депутати. Има ли възражения срещу това те да бъдат приети? Значи потвърждаваме тези мандати. Комисията по конституционни въпроси се занимава с тълкуването на член